сексуалните репродуктивните права, най-вече на жените. Това трябва да е приоритет. И четири, не трябва да се забравя съдбовния въпрос. Въпросът свързан с климата. Всичко това трябва да се отчете, ако искаме да имаме планета, на която да живеем в бъдеще. Надявам се, че тези послания ще бъдат отчетени и че ще се работи за едно по-широко, по-модерно, всеобхватно партньорство, което да е насочено към справяне с предизвикателствата, бедността и неравенството. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Алекс Аджиус Салиба за една минута. След като беше прието споразумението от Котону преди 20 години, светът доста се промени. И за това и новото споразумение трябва да почива на всеобхватен, всеобхватно споразумение. Демократични права, демокрация, економически растеж, мир и а, всички демократични права. Новото споразумение трябва да осигурява демократична отчетност на всички нива. А, новата съвместна а, асамблея а, трябва да се среща два пъти годишно а, и също така да посещава всички три региона. Започваме нова ера в взаимоотношенията ни с държавите от АКДБ. И а, трябва да създадем нови взаимоотношения с а, а, държавите от този регион. Джули Уорд. Партньорското споразумение между Европейския Съюз и АКТБ ще изтече през февруари 2020 година. Преговорите за продължението му все още продължават и ние трябва да си припомним защо е толкова важно това споразумение. Тук имаме много ключов политически диалог, диалог между нас и държавите от АКТБ по върховенството на закона, демокрацията и човешките права. Той ни позволява дискусии в областта на свободите и дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, или също така ангажимента с сексуално репродуктивно здраве и също така по отношение на избягването на данъци. Трябва да укрепим тези взаимоотношения с държавите от АКТБ, да има а, добро споразумение, да има демократична отчетност на всички нива и видимост на партньорството. Трябва също така да разширим включването на гражданското общество и да сме сигурни, че всяко ново споразумение, всеки вариант на, спор, на споразумението включва целите за 2030 година и цели за устойчиво развитие. Ние можем да се справим с общите споразумения заедно и новото споразумение трябва да отрази всички тези елементи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на ораторката. Сега а, имаме процедура по спонтанни изказвания. Двама членове искат да се изкажат. На първо място а, господин Лопес Агилар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар Мимица, радвам се, че сте тук в Европейския парламент. Ще разговаряме с вас, т.е. вече разговаряме за споразумението между ЕСА и АКТБ. Първоначалното споразумение вече навърши доста години. Много колеги говориха за парламентарния контрол, за различни елементи, които би следвало да бъдат включени. Аз мисля, че би трябвало да се стремим към един хоризонтален диалог. Е, необходимо е да не отстъпваме от своите ценности, да е, не загърваме хуманитарната помощ, не би трябвало да залагаме изцяло на политика на връщания, на репатриране или на контрол върху миграцията. По-скоро нека да заложим на човешките права, на върховенството на закона, на интеграцията, на е, инклюзивността, нека да се справим всички форми на дискриминация, нека да включим е, жените на по-широка основа във всички тези държави. Тези страни са много различни. Африка заема централна част сред АКТБ. Африка е бъдещия гигант, затова призовавам комисията да осъществи ролята, която очакваме от нея до край. Благодаря. Госпожа Ирена Йовева има думата за една минута. Благодаря. Аз също участвах в съвместната парламентарна асамблея в Кигали и разбрах какво означава всъщност това споразумение за партньорство. Държавите могат да подобрят равнопоставеността, равнопоставеността, да се борят с климатичните изменения и бъдещето на взаимоотношенията на Европейския съюз и държавите от АКДБ е много важно. Трябва то да се договори и да се приложи на практика. Всички държави от АКТБ и Европейският съюз трябва да са равнопоставени. Трябва да има роля и за гражданското общество, за да бъдем всички ние успешни. Благодаря. Сега давам думата на комисар Мимица. Благодаря, Госпожо председател, уважаеми депутати, госпожо министър. След началото на преговорите през септември миналата година, Европейския съюз и държавите от АКТБ извършиха доста усилия за очертаване на бъдещото партньорство. воденето на преговорите от страна на Европейския съюз беше чест, но и предизвикателство за мен. Считам, че е, успяхме да е, постигнем сериозен напредък е, в кратък срок. Е, моята наследница Юрта Латилайнен ще има възможност да проследи тези цели и посоки някои е, части, които вече са обект на преговорите, също така са и спорни томи, теми. Има и много такива, които следва да обсъдим, но не смятам, че те са непреодолими и не смятам, че окончателният текст е в опасност. Този процес на преговори е в много голяма степен свързан с времето, което е необходимо за да се сключи, а не с липса на политическа решимост от страна на двете страни за сключването му. Подкрепата и ангажираността на парламента в цялостния процес са много важни. Обеден съм, че парламентът ще продължи да работи, за да гарантира силно парламентарно измерение и ще допринесе за това Европейския съюз да отстоява своите ценности в партньорството си с държавите от АКТБ. Благодаря ви. Благодаря много, господин комисар. Сега от името на съвета госпожа Топорайнен. Имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Споразумението наследник на Котону продължава да бъде приоритет за съвета, уверявам ви. Позволете ми да се възползвам от възможността и да благодаря на комисаря Мимица за отдадеността на това споразумение. Европейския съюз ще работи за това споразумението с АКТБ да отчете дневния ред за 2030 година, Парижкото споразумение. Надяваме се, че ще адаптираме споразумението към новите предизвикателства, новия глобален контекст, че ще отчетем новите възможности. Ние вярваме, че Парижското споразумение и дневния ред до 2030 година биха улеснили постигането на споразумение с страните от АКТБ дори по най-трудните теми. Финландското председателство ще продължи да отделя голямо внимание на текущите преговори и е, ще гарантираме, че съвета ще допринесе за напредъка по това важно досия. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за важните и ценни бележки. Благодаря, госпожо министър. Така дебата приключва. Имаме една резолюция, с която ще приключим дебата по тази точка. Гласуването по нея ще е утре. Заседанието ще продължи утре на 28 ноември от 9 до 12.30 и след това от 3 часа след обед. Дневният ред може да бъде намерен на веб страницата на парламента. Днешното заседание приключи. Желая лека нощ на всички.